Okay, good morning again. Добро утро още един път. Ще започнем. Съжалявам започ... за закъснението. Започваме с 10 минути закъснение, но заради системата имаме закъснение. Така, езиците са английски испански, немски, гръцки, италиански, полски, френски, румънски, унгарски. Първата точка в дневния ред. Най-напред искам да кажа, че провеждаме заседанието виртуално. Ако няма възражение, можем да приемем дневния ред. Няма коментари и забележки по дневния ред, затова той ще се счита за прият. Сега ще приемем измененията по докладите. Сега имаме проекто резолюция за мерките за COVID и също така резолюция за борба срещу бездомничеството. Вие можете да изберете системата за гласуване, която предпочитате. Най-напред искам да проверя кворума. Имаме нужда от 9 е, е, членове на комисията, за да можем да започнем гласуването. Моля ви, вдигнете ръка, като натиснете бутона Raise Hand. По този начин ще сигнализирате своето присъствие. Да, имаме кворум. Вчера получихте бюлетина с списъка за гласуване по измененията. Можете да гласувате с приложението iVote. Знаете как функционира то. Тъй като започваме малко късно, аз ще обявя края на гласуването в 10 и 15. Преди да обявя началото на гласуването, ще дам думата на господин Злотовски, който е докладчик по доклада. Господин Златовски, имате думата. Добър ден. Госпожо председател, благодаря за думата. Искам да благодаря на всички депутати, които внесоха изменения. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество, въпреки че условията не бяха много лесни. Успяхме да се договорим за компромисните изменения. Благодаря на секретарията за подкрепата му на всеки етап от нашата работа. Искам да ви помоля за подкрепа на моят доклад и да гласувате в съответствие с моите препоръки, които ще намерите на списъка за гласуване. Благодаря ви още един път. Чудесно. Благодаря ви много. Госпожа Том, искате думата ли? Виждам, че двама колеги са вдигнали ръка. Не знам дали са отказ все още не са деактивирали бутона след гласуването или искат да се изкажат? Не, госпожа Милер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и на колегите, с които работихме съвместно. Годишният доклад на Пети е, не е само списък с изброявания. Става дума за това да си извадим полуките от последната година и е, да направим предложения за подобрения в дейността ни. Пет компромиса формулирахме, за да подобрим текста. Става дума за прозрачността на нашата работа. Трябва да бъде подобрена. Необходимо да се подобри сътрудничеството между ресорните комисии, между ам, парламентарните комисии, Европейската комисия. Трябва да се подчерта отново елемента, свързан с партиципативната демокрация, с участието на всички граждани. Още веднъж искам да благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря ви. Thank you very much. Now I'm giving the floor to Mr. Angel Mark. Благодаря. Сега ждам думата на Ангел Марк. Извинявайте, госпожо председател. Бях, вдигнах, бях натиснал бутона Рейс Хен заради кворума, но не поисках, не искам думата. И така, никой не иска да се изкаже. Сега е, обявявам е, начало на гласуването и то ще приключи в 10.15. Благодаря ви много. Сега започваме по 7, седма точка, 5 петиции. Петиция 0482 от Австрия за различните видове европейски системи за измерване на нитратите. Петиция 0490 пак австрийски вносител. Петиция на 491 от германски вносител, подписана от 17 други вносители за различните видове системи за измерване на нитрати и петиция на и 99 от Кристоф Кристенсен – за различните системи за измерване на митрати и петиция на 535, внесена от германски вносител за различните видове европейски системи за измерване на нитратите. Двама вносители ще участват в дебата. Всеки вносител ще разполага с 5 минути за изказване, след като изслушаме всички петиции Вносителят ще има две минути за заключителни думи. Думата има господин Дитер Рейзенвебер. Чудесно, чуваме ви. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, дами и господа, първо искам да благодаря от името и на останалите, които са подписали петицията. Ще говори от тяхно име днес. Нашето стопанство е в източна Германия, в Саксония. Моите баба и дядо и моите родители бяха свидетели на принудителната национализация по време на диктатурата в ГДР. След промените през 1991 година отново получихме стопанството си и го поддържаме с съпругата ми. Моята дъщеря също е обучена и е готова да поеме управлението на нашето стопанство. Ние приветстваме факта, че, че посредством директива 91676 нивото на нитрати в подпочвените води в държавите членки не трябваше да бъде намалявано. Затова и е, едва през 2000 затова и през 2017, когато излезе регламента за торовете, е, не започнахме веднага да оптимираме наторяването е, в нашето стопанство. Ние проверяваме постоянно нивото на нитрати в нашите води. Всичко отговаря на европейските стандарти. Въпреки всичко попадаме в така наречената червена зона. Това означава, че имаме прекалено много нитрати в подпочвените води на измервателната станция. И как се стигна до тази гротеска ситуация? Има директива на Европейския съюз за установяването и определянето използването на измервателните станции, обаче има а, много малко ам, информация за това по какъв начин се определят тези измервателни станции, какъв е броят им. Например, дали Австрия, съгласно според своята площ, има 10 пъти по-малко измервателни станции от Германия. Първата измервателна станция, която е най-близко до нас, се намира на 5 км от нашето стопанство. Нямаме никаква връзка с подпочвените води, които минават покрай тази измервателна станция, нито пък повърхностните води. Разделят ни две долини и течаща вода. И с други думи, биваме наказвани за нещо, което не сме направили. Освен това, от 2021 година трябва да ограничим допълнение на торяването в нашето стопанство. Това няма никакъв смисъл нито от научна, нито от а, друга гледна точна, точка ще трябва да наторяваме с 20% по-малко, което означава за нас, че пшеницата, която отглеждаме за хляб, няма да може да достигне нивото на протеин, което се изисква. Затова нашата пшеница ще се използва за фураж и така ще ни се изплачат само 3 или с други думи, на хектар ще изгубим по 300 евро това а, ще застраши съществуването на нашето стопанство. Е, въпреки, че ние използваме най-модерната техника и не създаваме никакви проблеми. Ето защо ам, ние отправяме призив към Европейския съюз да въведе хармонизиране на измервателните станции. И няма как тази директива да се е, изпълни на практика. Моля ви, нека да има регламент за измервателните станции и този регламент да е в действие във всички държави членки и да може да се заде една мрежа на измервателни станции, да може да се сравняват данните. Сега ще дам думата на друг вносител, също за 5 минути. господин Дидер. Чувате ли ме? Колко време трябва да чакаме? Докато чакаме, вносителя ще дам думата на Европейската комисия, господин Вим Дебюкеларе. Господин Дебукелар, бихте ли натиснали бутона Speak? Добър ден, добро утро, надявам се, че ме чувате. Благодаря ви за тази възможност да представя начина по който директивата за нитратите организира дейностите по замърсяване с нитрати в селско стопанство. Директивата изисква държавите членки да очертаят зони с замърсяване и на тази основа се определят уязвими зони. Там се прилагат планове за действие за намаляване на замърсяването. Държавите членки могат да решат да прилагат плана за действие върху цялата територия. Германия е пример за това. Там не са идентифицирани отделни зони, а плана за действие се прилага на цялата територия на страната. За да се измери ефикасността на тази програма, Германия или държавите членки трябва да разработят програми за наблюдение. Също така трябва да изберат места, точни места за наблюдение – и наблюдението, което е необходимо за измерване на нитратите, се прилага към онези държави членки, които са определили съответни зони. Когато една страна прилага плана за действие към цялата територия, трябва да се определи само замърсяването от селското стопанство. За целите на наблюдението, директивата за нитратите изисква от държавите членки насоки за наблюдение. Те са приети от съответната група. Там е описано наблюдението върху а, подпочвените, повърхностните води и измерване на тенденциите, що се отнася до броя на местата за наблюдение на повърхностните води се казва за всеки 300 до 1000 квадратни километра трябва да има една точка. Що се отнася до подпочвените води, критерият е геоложката ситуация в страната. Германия има мрежа за наблюдение – тъй като се прилага плана за действие върху цялата територия за подпочваните води има две станции за наблюдение за хиляда квадратни километра. В Белгия, например, има много повече места за наблюдение. В Андрия са над 100 за 1000 квадратни километра. В Германия се извършва национално наблюдение в контекста на директивата. Има и собствено наблюдение в Саксония. Има над 1600 точки за наблюдение. В цяла Германия броя на точките за наблюдение са около 700 и Саксония има 1600. Европейската комисия няма за цел да създава европейска програма за наблюдение. Държавите членки са тези, които трябва да вземат тези решения в зависимост от спецификата, като почва, климат, е, в зависимост от това дали става дума за пасища, обработваема земя и така нататък. И Европейската комисия няма за цел да предлага директива или регламент за хармонизиране на системата за наблюдение в държавите членки. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за тази възможност да представя този аспект на директивата за нитратите. Председателката, благодаря. Проблемът с вносителя се запазва, не е решен и затова продължавам. И затова ще дам думата на господин Яр от НП. Добро утро! Добро утро на всички колеги, добро утро и на всички, които са внесли петициите, които обсъждаме. Благодарим на комисията за изложеното становище. Представителят на комисията описа за как, ситуацията, какви са проблемите. Да, целта е да се намали съдържанието на нитрати в отпочвените повърхностните води. За да може да се установи на място какъв е проблема, необходимо да се създадат измервателни станции. Да, в Европейския съюз явно се измерва по различен начин. Ако сме разбрали а, правилно петиционера, той смята, че се измерва по такъв начин, че се ощетяват земеделските стопани. В Саксония има над 1000 измервателни станции. В а, ам, червените зони обаче нещата стоят по друг начин. Използват се много малко измервателни станции. Ако искаме а, да действаме по единен стандарт, трябва и да ги хармонизираме в Европейския съюз. За това има право петиционера. Може да се сравняват само сравними стойности – Представете си, ако имахме 27 различни валути, 27 различни а, времеви зони, слава богу, не е така, но представете си какво би било тогава. Моето предложение е да оставим петицията отворена. На второ място а, да се обърнем а, към Комисията по селско стопанство. Хубаво е да поискаме и изготвянето на становище възоснова на проучване, което да бъде проведено и да се види по какъв начин най-ефективно може да се приложи на практика директивата, отнасяща се и до измервателните станции. Да не стане така, че частотата на измерване в едни държави е сто пъти по- голяма, отколкото в други. И накрая, трябва да кажем, че в края на веригата са ам, земеделските стопани. Те имат доста предизвикателства, с които трябва да се справят. И ако разбрах правилно петиционера, той а, казва, че е в ситуация, в която не може да направи нищо и бива наказан за нещо, което не е извършил. Нека, както казах, да се изготви проучване по какъв начин измервателните станции са организирани в Европейския съюз. Съгласна съм с петиционера и неговата гледна точка. Хубаво е да има повече а, разпоредби на европейско ниво по какъв начин да се измерват нивата на съдържанието на вредни вещества в почвата и водата. Благодаря ви. Думата има Ангел Салива. Най-напред добро утро. Надявам се, че ви и семействата ви са добре. Напълно съм съгласен с Петър Яр. Аз мисля, че имаме нужда от повече хармонизация при тестовете за нитрати това е въпрос, който е изклю... от изключително значение за хиляди фермери в целия Европейски съюз. Ние сме напълно съгласни с това, което е представено в комисията. Има нужда от хармонизация тъй като това е гръбнак на европейската система. Система има нужда от система за хармонизация, така че измерването на митратите да бъде сравнимо в Европейския съюз. Разбира се, това ще доведе до проблеми, свързани с конкуренция между фермери и държави членки измерването на нитратите в Европейския съюз трябва да е измеримо. Вярно е, че всяка държава членка има правомощията да определя и създава системи за измерване, но искаме да помолим Европейската комисия да положи повече усилия за повече хармонизация и да помогне на държавите членки да постигнат минимално ниво. И в е, целия съюз е, да има е, хармонизирана система. Съгласни сме и с призива за проучване и за това нека петицията да остане отворена, за да можем да постигнем осезаеми резултати за фермерите в целия Европейски съюз. Председателката, вторият вносител е тук. Заповядайте. Господин Рейзенбауер, бихте ли натиснали копчето Speak?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 Опитахме се, но се оказва невъзможно. Сега ще дам думата на госпожа Мюлер от групата Renew. Благодаря. Искам да благодаря на петиционерите за внесените от тях а, петиции. Не само в Германия има проблем е, с определенето на измервателните станции. Има проблеми в Австрия и в други държави членки. Искам да кажа, че подкрепим колегите, които се изказаха преди мен и аз смятам, че петицията трябва да бъде оставена отворена и трябва да има хармонизиране свързано с измервателните станции. Не трябва да се допуска в Германия да има изкривяване на конкурентоспособността. Говорим за хора, които работят усърдно и ам, ам, поддържат своите стопанства, но посредством такива разпоредби не могат да наторяват своите площи надлежно. Нитратът може да дойде и от други източници, от индустрията, от ам, отпадни води, от ам, болниците дори. Те са също а, сериозен замърсител. Смятам, че има ам, разлика все пак ам, по какъв начин се извършват измерванията, ам, къде точно ние, разбира се, искаме да намалим нивото на нитрата, на съдържанието на нитрати, но ам, трябва да стане по надлежния начин. Трябва да ам, доведем до спад на високите стойности. Подкрепям предложението на Петър Яр за извършването на проучване и да се види в а, кои страни как се извършват измерванията и на фосфати, не само на нитрати. Това е моето предложение. Благодаря ви много. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Алкин има думата. Благодаря. Е, само ще кажа, Досието трябва да бъде изпратено на Комисията по околна среда, тъй като въпросът е свързан с околната среда. Благодаря ви. Благодаря. Виждам, че представителят на Европейската комисия иска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Or... Искам да обясня, че наблюдението по директивата за нитратите никога не е имало за цел да прави сравнение между страни Целта е да се третира въпроса за замърсяването и необходимостта от мерки за намаляване или предотвратяване на това замърсяване. Що се отнася до сравнимостта, в Европейския съюз има средземноморски климат, влажен климат в Западна Европа, климат в Източна Европа и очевидно, че е трудно да се правят сравнения. Има разлика в климата, в почвите. Така че е трудно да се каже, нека да хармонизираме. Ето защо комисията реши да предостави максимални правомощия за държавите членки за изпълнение. Ще ви дам само един пример. Ако вземете Ирландия, където е вали непрекъснато и тревата е зелена през цялата година. Там ситуацията е доста а, различно от страни в Северна Европа, където и вали по-малко, където а, температури са по-низки и ситуацията там е различна. В региона Саксония за който говореше господин Дитер, 60-70% от е, подпочвените води са замърсени с е, нитрати. Това е при е, измерване в 2015 година. А за този период концентрацията на нитрати се засили – е, ситуацията, разбира се, е трудна. И ако направите сравнение с региони, в които има много трева, проблемът за нитратите очевидно не е толкова сериозен. Ето защо има нужда, различна нужда от прилагане на директивата за наблюдение – и за това предоставихме на държавите членки да взимат решения, тъй като те най-добре познават ситуацията. Много ви благодаря. Сега пак ще се опитаме да се свържем с вносителя на петицията. Yes, it's okay. Имаме ли връзка? Okay. Mr. Richter, could you please press speak button? Моля да включите микрофона. Yes, I pressed the speak button. Натиснал съм бутона. Ние ви чуваме, но не ви виждаме, а трябва да можем да ви виждаме. Uh, so camera is okay. Камерата ми е окей. Okay. Може ли да натиснете рефреш? Знам, че най-горе виждате бутон, на който пише рефреш, т.е. да обновите екрана. Oh, sorry. Съжалявам. Камерата ми е окей. Okay. За съжаление не ви виждаме. На какъв език ще говорите? на немски. Тогава няма да имаме превод. Само холандците ще могат да ви разберат, останалите няма да могат. А повечето членове не са холандци, така че не знам. Много ми се иска да ви дам две минути, тъй като сега е момента да говорите и за мен тъй като това е вашата петиция. Е жалко, че има още една петиция, другият да не, ваш колега не може да участва. Знаем, че живеем в сложни времена. Така че... Добре, вие си се изкажете на немски. Това е. Питериар, след това ще ни обясни какво сте казали. Мистер Рихтер, you have a floor. Господин Рихтер, заповядайте. Мистер Рихтер, please uh, press speak button. Моля, включете си микрофона. Натискам. Сега може да говорите.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 Vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you. Thank you very much. Много ви благодаря. Проблемът с господин Райзен Уебер е същият. Той има аудио, но няма видео. Ще дам възможност, т.е. дадох възможност да се изкаже господин Рихтер без видео защото проблема е със свързаността. И сега ще дам възможност и на друг да се изкаже на немски. Можете да говорите на немски. Това е комисията по петиции. Нашата комисия е мост между гражданите и институциите. Сега е вашия момент. Ам, и знам, че е много трудно човек да стои, да чака, да му дойде времето. Ам, за да изкажете своето становище. Знам, че няма да има превод. Аз немски не говоря, за съжаление, искам и се да го знаем, но госпожа Мюлер, господин Яр, те са германци, те са двама от членовете на нашата комисия, които участват, а, така че бих искал да участвате. Имате 5 минути. Заповядайте. Mr. Eisenweber, please press speak button. Моля да си включите микрофона и да започнете да говорите. Mr. Eisenweber, please press speak button. Mr. Reisenweber, please. Господин Reisenweber, моля включете си микрофона. Please, the, the, the, the German interpreter can um, tell to the... Може ли да преведете в немската кабина на господина, да си натисне копчето за включване на микрофона. Mr. Reisenweber, could you please press speak button? Okay. We tried and it was impossible. Опитахме се, беше невъзможно, така че съжалявам. Ще говоря на испански. И така. И слушахме само един от вносителите. Те са двама. Чухме Европейската комисия, чухме и депутатите, които са членове на тази комисия. Решението на комисията е да решим, да оставим тази петиция отворена, извинете, и ще поискаме становище от комисията по земеделие и ще изпратим и по, на комисията НВ, тъй като и двете комисии имат са докладчици по тази тема. Много съжалявам, че имахме проблеми с връзката и не се получи. que han pedido varios miembros diputados, um, eso sí que lo tenemos que ver en coordinadores porque es quien. Някои от депутатите поискаха да се направи проучване. Ще го обсъдим на заседание на координаторите, тъй като координаторите взимат такива решения. И така, на следващото заседание на координаторите, това ще бъде част от дневния ред, ще го изпратим на Агри за становище и разбира се, ще получим, както казах, становище от Агри и от ЕМВИ. Следваща точка от дневния ред, осма точка, петиция 1328 от 2005 от Ренато Аморозо, италянец, за статута на мировите съдии в Италия. Имаме и петиция от 2016, 214, от италиански граждан, пак за мировите, мировите съдии. И двамата са тук. Бих искала да дам думата на първо място на Мария Флора Ди Джовани, Имате 5 минути да представите това и когато приключите, ще имате 2 минути, за да приключите и така. Добре дошла в комисиите по петиции. Мис please, please press speak button. Госпожо Диджовани, трябва да включите микрофона си. Чувате ли ме? Добър ден на всички, благодаря ви много. Ренато Аморозо е италиански гражданин, който е бивш колега от италианската държава с влизането на законодателния акт Орландо му отне функциите на 68 години и това, което се случва е, с него е, е това, което се случи с много колеги, които са работили 30 години за държавата и повече, без никаква помощ е, за, и никаква компенсация за съдебната си дейност. 5000 е, почетни съдии в момента работят ежедневно, някои от 30 години, най-вече за италианската държава. 60% от всички гражданско-процесуални <clears throat> дела се разглеждат от тях. Тези съдии се избират с публичен конкурс, има съответна заповед да бъдат назначени. те са част от Върховния съвет на магистратурата, прави се постоянна оценка на тяхната професионална работа и ако тази оценка е отрицателна, им се отнема функцията. има дисциплинарни системи за тях, които са различни от тези професионалните магистрати. От десетилетия се случва това, без да се отчита престижа на тези съдии. Трябва, няма никаква помощ за тези хора, дори когато в случая се заразят с COVID нямат а, никакви възможности за отпуск по семейни причини или да бъдат прехвърляни другаде по семейни причини. През 2017 година бяха обсъдени петициите за мировите съдии и тогава бе взето решение от госпожа Ойстром и членовете на комисията по петиции да останат тези петиции отворени, за да се даде възможност на италианската държава да поправи грешките си. Досието бе добре документирано. Беше очевидно, че систематично италианската държава мами европейските институции и правителството, представителите на правителството казаха, че тези почетни съди, мирови съди не са обикновени съди че се избират посредством интервю, а не с публичен конкурс, че квалификацията им не отговаря на Конституцията на Италия. Тези твърдения са абсолютно неверно, защото това би означавало тези почетни съдии да бъдат разглеждани, както се и случва, за нерегуляризирана професия и никога няма да бъде, тъй като това не било предвидено в Конституцията. Това твърдение обаче е невярно, защото 90 27 член от нашата конституция всъщност предвижда да се регуляризира една такава позиция и италианския законодател в миналото през 47 в 84-та и други такива, вход на почетни съдии в системата без конкурс. И накрая а, с закон 48 от 2001, който все още е валиден, предвижда в 18 ти член, че министра на правосъдието по свое решение би могъл да избере такъв кандидат без конкурс. И така, на последната си среща видяхме постоянно измъкване от страна на италианската държава а, изобщо да присъства в Европейския парламент, Европейската комисия да отговори, да отговаря на европейските директиви за трудовата заетост. Отговаря се с лъжи на първо министър Орландо, който на 2017 каза на комисията 5 госпожа Уин, е, Уистрем, 15 дни след като е влязал закона наречен Орландо, да тогава той каза, че перфектно всичко отговаря на европейското законодателство и ще има месец, е, месечно плащане, ще има поемане на различните застраховки до 70 години. Нищо от това не е вярно, нищо от това не е направено. Напротив, още по-лоша и наказателна е процедурата а, за тези почетни съдии. на техническа среща, създадена от министър Бонафеде в септември 18 година, който работи през цялата 19-та, че Европейската комисия е приключила окончателно всички въпроси, свързани с процедурата за нарушение, свързана с съответният казус. Още по-сериозно, италианската държава игнорира присъдата, която излезе Уикс срещу италианската държава, срещу статута на мировите съдии от 2020 година, 16 е юли, която каза, че е, мировите съдии са европейски съдии, които извършват такава дейност и, но им е нужен такъв независим статут, тъй като са част от Европейската съдебна система. Независимо от тази, това решение на съда, не бяха направени никакви промени в законодателството на Италия и на всички нива, което е в противоречие на принципите на съда да се гарантира доброто функциониране на съдилищата в Съюза. Нарушаването на правовата държава, не само национално, но и европейско. Трябва да приключвате, госпожо. Добре, приключвам. Съвсем накратко трябва да кажа, че в Сената в момента се говорят едни неща, които не са верни. Нужно е ролята на мировите съдии да бъде преразгледана и да се ограничи въздействието на реформата. За това искам петицията на Ренато Аморозо, както и другите представени, да останат отворени и да бъдат предадени на Европейската комисия и да започне отново процедура за нарушение срещу италианската държава на базата на всички тези петиции и всички решения на съда. Положението се влушава Правителството показва, че постоянно се опитва да избегне европейските препоръки. Що се отнася до почетните съдии, а, трябва да ви кажа... Госпожо, трябва да приключите. Наистина, съжалявам. Имахте 5 минути, говорите вече 6-7. Приключих, приключих. Не мога да ви дам след това две минути, за да приключите, защото има и друг вносител на петиция и денят Исках само да ви кажа, че никой не си е позволявал да даде независимост на такива хора. Добре, давам думата на госпожа Артоне, другата вносителка. Добър ден! Дали ме чувате добре? Да, чуваме ви. Добър ден! Искам да ви кажа, че представям един съдия, който от 22 години извършва тази дейност, работи без никакво пазване на правата му, нито му се плащат болнични, нито му се плащат каквито и други. Реформата, която обяви италианската държава, е просто прах в очите на институциите и наказва почетните съдии. Е, закона Орландо, както и закона Валенте фиксираното месечно заплащане е всъщност е още по-лоша. Тя е, почива върху един принцип прората темпорис. Който ни слуша, трябва да знае, че работата на професионален магистрат в Италия означава само две-три пъти в седмица да влиза в съда. И работата му се смята за работа на пълен работен ден. И останалите дни той просто си пише решенията и други правила, докато ние, почетните съдии, вършим същата работа. Работим на пълен работен ден. Официалната статистика показва, че аз имам над 19 000 дела до момента. Имам а, аудиенции, т.е. да съм поне две пъти седмицата. Понякога изслушваме на едно, едно а, така влизане в съда по 40 дела. Господин Орландо изведнъж реши, че ние не сме на пълно работно време, за да ни отнеме всички осигуровки и застраховки. Един вид работим само две дни седмицата, когато сме в съда, докато а, професионалният съдя, който също влиза в съда два дни в седмицата, работи на пълно работно време продължава да така, експлуатира нашия труд италианската държава и иска все да продължава да намалява нашето плащане, а твърдят, че а, един вид спазват европейското законодателство фиксираното плащане е просто пълна глупост, защото се намалява на половина нашето плащане. Говори се за автономна дейност и ни смятат едва ли не за самоосигуряващи се. Но ние не сме независими а, работещи. Ние работим за италянската държава. Аз лично работя в секцията, която работи с чужденци и Постоянно, например, се срещам с а, пристигащи в Лампедуза, като един вид трябва да ми се плаща 10.33 на човек. Това е нелепо. Ние разглеждаме сериозни а, дела, не е като все едно ние разглеждаме дела, които не струват нищо. Къде е Европа? След моята петиция се виждам с едно заплащане, което е наполовина и ако мине реформата Орландо и премина съответния закон на 17 юли 2020 Европейския съд ясно заяви, че мировия, мировия съдия е европейски съдя и се поискаха определени характеристики. Всеки един от нас отговаря на тези характеристики. И сега ние, всеки един от нас, трябва да съдим а, държавата, италианската държава. Кога ще стане това? След 20 години ще излезат решения. Да, това струва и много пари. В миналото сме виждали много случаи, в които а, решенията на съда с ясни постановления не се пренебрегват от италианската държава и се намаляват символични, се превръщат заплащанията или никакви. Ако съществува Европа, нека да се чуе ясно нейния глас. Нека да остане отворена тази петиция, да приключи а, процедурата за нарушение и да бъде наказано италианската държава, за да сложи един закон, който да поправи настоящата ситуация. Благодаря ви. Благодаря ви много. Господин Аглон Покорни има думата от Европейската комисия от а, службата по заетост. Благодаря ви много, госпожо председател, и, ви благ... и благодаря и на вносителите, които ясно обясниха какво се случва. А, имаме, проявяваме голямо разбиране за проблемите, които бяха начертани в тази петиция. И отново трябва да кажа, че в тази сесия днес ги чухме. Комисията се безпокои за начина по който Италия тълкува а, думата работник или работещ, когато интерпретира директивите за труда, групи работещи, като почетни съдии в Италия или почетни прокурори и други членове на почетните съдебни служители не получават същите права, които се давят от правата записани в директивата за работното време говорим за липса на заплатен отпуск, няма защита по директивата за майчинство, директивата за фиксиран или нефиксиран работен ден, която забранява дискриминация, когато няма обективни причини, когато има сравним работ... работно натоварване. Очаквахме решението което спомена преждеговорившата на съда в Люксембург, в EUX е наречен той, тъй като този, това дело беше за статута на почетните съдии в Италия, дали са работници и съдът ясно заяви, че те наистина са със статут работещи. Анализираме разпоредбите на закона, който бе прокаран през август 17 година, така наречения закон Орландо. И това, което виждаме е, че има огромни зони за неспа... с неспазване на европейското трудово законодателство. Сега анализираме също така решението EUX е и установяваме различните категории членове на почетната съдебна власт в Италия – които може да се окажат в същото положение като почетните съдии. Имаше парламентарни въпроси за статута на данъчните съдии, които биват управлявани в националното законодателство по друг закон, но са в сходната, в сходна позиция а, като мировите съдии и почетните съдии. Тези наши проучвания в момента текат след решението на съда това беше една голяма част от нашата работа, да ни дава възможност да направим такива проучвания и разбира се, ще актуализираме информацията, ще ви кажем какво правим и всички решения, които вземем, ще ви бъдат предоставени. Благодаря. Thank you very much. Now has the floor Mr. Vince of EPP Group. Сега господин Мимпел от ЕНП има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Надявам се, е, че всички сте добре и сте здрави. И се надявам дискусията ни доведе до добри резултати. Благодаря на вносителите на ам, петициите за това, че повдигнаха този въпрос. Работата на почните съди е много важна. Те ам, действат възоснова на закона, отстояват правата на гражданите. Действията, които извършват те, са много важни за обществото и те се включат в един много ранен етап в съдебната, в дейността на съдебната система. Тези хора облегчават дейността на щатните съдии, като а, поемат част от бремето им. Този аспект е много важен. Важен и е за цялата съдебна система. Ние проявяваме разбиране към ам, условията, към а, проблемите, които изложиха вносителите на петицията и сме ам, съпричастни към проблемите, пред които са изправени почетните съди. На 16 юли съдът е постановил своето решение и в него става ясно, че италианската държава не, ам, изпъл... не ам, прилага на практика директивата за ам, срочно наетите лица трябва петицията да бъде оставена отворена. Искаме да бъдат постигнати еднакви условия за всички, които работят на срочни договори. Италианските власти трябва да гарантират а, изпълнението на съдебното решение и да приведат своите действия в унисон с законодателството на европейско ниво. Работим с Европейската комисия, очакваме решението, което ще бъде изложено след като бъдат извършени всички проучвания. Петицията ще остане отворена за момента. Това е моето предложение. Благодаря. Господин Гарсия Дел Бланко от СИД има думата. Мистер Гарсия, please press speak button. Господин Гарсия, моля натиснете копчето за микрофона. Да, Добро утро на всички! Вложителите на петициите посочиха, че има решение на Европейския съд от юли 2020 и че не трябва да се дискриминират почетните или мировите съдии в сравнение с щатните им колеги. Трябва да се зачита тяхното право на отпуск и на други социални придобивки. Европейския съд посочва, че националните съдилища трябва да оценят всички факти и трябва да бъдат се а, спази концепцията за а, срочно етите лица. ситуацията на почетните съдии а, или условията, при които работят почетните съдии, трябва да са същите, при които работят и щатните съди. съдии. От името на СИД е, искам петицията да бъде оставена отворена, възоснова на всичките аргументи, които изложих. има и съдя от Болония, който изложи своите гледни точки, които също трябва да бъдат взети предвид. Благодаря на вносителите на петициите. Благодаря. Госпожин Търнекю от ЕКР, но не го виждам да се е включил. Ще дам думата на госпожа Еви. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Благодаря на двамата вносители, които повдигнаха още един път този сериозен проблем, свързан с очевидна дискриминация срещу мировите съди в Италия. Въпросът е не получава решение от много време. Много е хубаво, че този въпрос отново влиза в дневния ред. В комисията по петиции разгледахме този въпрос с 2017 година е, и разгледахме, че необходимостта от компромис – за да няма различия в економическа и социална област. Европейският економически социален комитет вече се присъедини към това възражение и казва, че има очевидна дискриминация в различното третиране. Мировите съдии биват назначени след изпит. Те Техните решения имат същата сила, както на другите съдилища. Те са подложени на решенията на Висшия съдебен съвет. Взети са мерки, за да се гарантира независимостта и престижа на тяхната дейност. Независимо от това, че Тяхната дейност е предмет на същите разпоредби, както и професионалните съдии. Те са обект на дискриминация. Хубаво е да припомним, че това, че мировите съдии играят много важна роля, защото гарантират защита правата на гражданите и безпристрастен съд, така както предвижда хартата на основните свободи. Всички съдебни решения в тяхна полза се оказаха безрезултатни. Европейската комисия заведе процедура за нарушение срещу решения – С оглед на отговора, който ни даде, Европ... която... Е, отговора, който даде Европейската комисия, смятам, че петицията трябва да остане отворена и да бъде изпратено писмо до министъра на правосъдието на Италия, за да се реши този въпрос, който от години остава нерешен. Благодаря. Госпожа Алкен има думата. Да, искаме петицията да бъде оставана отворена и да изпратим и към комисията по заетостта, за да я разгледат и те от своя гледна точка, за да се види дали условията на труд са били спазени надлежно. Благодаря. Ще дам думата отново за две минути на всеки вложител. Първо, Мария Флора. Така, госпожа Мария Флора Дичовани е първата, която ще има думата. Благодаря. Аз искам да уточня, че ние работим в съдилищата, където работят почетни съдии и заместник прокурори, всички ние сме в едно и също положение. Законът нарушава в още по-голяма степен нашите права. Ситуацията не се разрешава и за това призовавам Европа да се намеси решително. Благодаря. Думата има госпожа Артоне. Моля ви, натиснете бутона Speak. Чувате ли ме? Аз искам само да отбележа, че едно законодателно решение може да се намери в съответствие с Конституцията. Проблемът е, че няма политическа воля за решение на проблема. Говори се за това, че не сме преминали през конкурс. Това не е вярно. Ние сме и спечелили конкурс, публикуван в Държавен вестник. От 25 години Италия използва труда на почетните съдии, за, които разрешават 50% от споровете и въпроса за конкурсите е само словесна еквилибристика предложенията за законодателство само ще влуша допълнително ситуацията. Ето защо аз моля петицията да остане отворена и да се предприемат мерки срещу Италия, в това число и с економически санкции. За съжаление, съдебната защита е неефективна, защото само е единствено законодателните мерки могат да разрешат този проблем. Благодаря на вносителите, след като изслушах петициите и членовете на различните политически групи. Е, смятам, че петицията трябва да остане отворена и въз основа на решението на Европейския съд, където се отчита, че мировите съдии са част от съдебната система на всяка страна. Това също така се отчита и, че тяхната работа е изключително важна ние ще изпратим писмо на Министерството на правосъдието в Италия, в което ще ги помолим да ни обяснят как ще изпълнят решението на Европейския съд. Също така ще се обърнем към комисията с искане да ни изпрати всички документи които дават оценка на изпълнението и за това как ще направят така, че да се Италия да спази решението. Следващата точка е констативното посещение в България 24-26 февруари 2020 година. Сега можем да разгледаме доклада. Аз ще представя доклада, тъй като бях ръководител на делегацията и ще ви представя съдържанието на доклада и сроковете за и промени делегация на комисия от петициите направи посещение в България между 24 и 26 февруари в София, България, за да разгледа въпросите свързани с петиции за неравноправни клаузи в ипоте... договори за ипотечни кредити. Целта беше да разберем за как се прилага законодателството, съществуващата система се характеризира с правна сложност при на етапа на договарянето и също така и средствата за защита. Затова предлагаме няколко подобрения свързани с защитата на потребителите. Също така повече независимост за Комисията за защита на потребителите, за да се гарантира на ефективността на дейността на частните съдебни изпълнители. Членовете на делегацията Е, има, смята, че има нужда от оценка на въздействието на мерките, на промените, въведени през 2019 година. Направихме посещение в Монтана. Там е, разговаряхме с носители, които нямат нищо общо с частни съдебни изпълнители. В Монтана е, Целта беше е, разглеждане на въпроси, свързани с околната среда. Заключението ни беше, че петиция 1488-2012 година трябва да бъде затворена. Сега ще дам думата на членове на комисията по петиции, които бяха в делегацията. Сега думата има представител на НП. няма връзка, затова ще дам думата на Кристиан Тереч и след това на Татяна Жданока. Думата има госпожа Зданока. Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Добър ден на всички! Най-напред, когато говорим за посещението в България, бих искала да благодаря на председателството и на секретарията, които разработиха много добра и наситена програма и също така представиха много компетентен доклад за проучвателната командировка. Вносителите са многобройни и те сега очакват заключенията и препоръките. Ние трябва да положим максимални усилия да им помогнем проблемите повдигнати в петициите да бъдат решени. Вече направихме няколко предложения за заключения и препоръки и се надяваме, че нашите предложения бяха приети, особено по точка 5 в препоръките за механизми за санкции срещу банки и други финансови институции, за да не се допускат неравноправни клази в договорите и да не се нарушават правата на потребителите. Посещението ри в БНБ беше неудовлетворително Е, не усетихме истинско желание ситуацията да се е, подобри. Ето защо ние в точка 10 на препоръките за БНП Смятаме, че банките трябва да имат ясни правила, така че да бъдат защитени потребителите в съответствие с, с европейското законодателство. Е, от друга страна, срещата ни с омбудсмана беше много плодотворна. Тя ни представи предприетите стъпки. Едно от нейните предложения е включено и в нашите препоръки. Това е точка 15 и това е препоръката да се гарантира добра нормативна база, която защитава дължи, длъжниците и да същи тяхното имущество, докато не приключи първи етап на производството. Това беше сериозен а, проблем. Вносителите се оплакват от а, това, че а, имотът им е бил а, продаден. Готова съм да обсъдя предложенията за препоръки. Ние сме доволни от това, което е включено препоръката, свързана с посещението в Монтана, гражданите трябва да бъдат редовно информирани за мерките, които се предвиждат вносителите е, нямат възможност да се обръщат към нас. Да благодаря. Сега ще дам думата на колегата Винце. Виждам, че е на линия. Да, тук съм. Много интересно проучвателно посещение в България. Това беше първото и за сега последното за мен. Много наситена програма посветена на много сложна тема. Първо, притесненията на гражданите за задължения по ипотечни кредити, делегацията се увери в сложността на системата на договорните задължения, особено на етапа на преговорите, събирането на дълговете и възможността за защита. Като правило няма задълбочени правни познания и на гражданите не се предоставя достатъчна информация преди да влязат в договорни взаимоотношения с банки и други институции. Дори и за нас след няколко дни не стана много ясно как функционира системата в България. Представете си какво означава това за гражданите, които за първ път се сблъскват с системата. Въпросът за правните средства за защита е друга тема която следва да се повдигне. въз основа на посещението мога да кажа, че нашите препоръки биха могли да променят нещата. Гражданите не би трябвало да бъдат изоставени сами при такива е, ситуации, в които става дума за имота им. Освен това става дума и за възстановяване на доверието в съдебната система. Аз мисля, че посещението беше полезно и ще доведе до промени в процедурното процесуалното право, закона за ипотечните кредити ще се осигури повече защита на потребителите в България. Такава защита би трябвало да съществува във всяка държава членка и затова е хубаво, че нашата комисия е, успя да се занимае с тази тема в България. Благодаря ви. Благодаря и аз. Господин Слабаков е следващия, който има думата. Мистер Слабаков, please press speak. Господин Слабаков, моля натиснете бутона Speak. Сега чувате ли ме? Чудесно ви чуваме. Добър ден, госпожо Монсера всички хора, които участваха в тази мисия. Аз бях до тях, не защото имам подозрение, че няма да се свършат работата, а просто защото това засяга много от моите сънародници. Мисля, че докладът е обективен. Радвам се, че Министерство на правосъдието вече направи първите стъпки в правилната посока. Тази година даже влезе една поправка слава Богу, в българския парламент и мина на първо четене. Това е поправката за 10 годишната давност. И по този начин ние ще се избавиме от проблема с така наречените вечни длъжници. Аз съм убеден, че България ще се съобрази с препоръките от този доклад. Лично говорих с Асоциацията на банките – тъй като и аз мисля, че нашата национална банка не си върши много добре работата а, по отношение на комуникацията с другите банки. И а, асоциацията ми обещаха а, да поправят тези странни, неразбираеми а, за нормалните хора м- условия, които съществуват в договорите. Надявам се те да изпълнят това, т.е. не се надявам, а съм сигурен, че ще го направят, за да може а, нормалният потребител да разбира все пак за какво става дума в а, един договор, който подписва. Не задължително всеки гражданин да има юридическо образование. Надявам се, че и Националната банка най-после ще а, започне да изпълнява съвестно своите задължения. Аз също бях а, разочарован в някаква степен от а, тяхното отношение или, да кажем, неглижирането на този, според мен, много голям проблем. Благодаря още един път на цялата мисия. А, мисля, че свършиха много добра работа. Благодаря ви. Благодаря, Андрей. Думата има колегата Патраско. Госпожа Патраско, може ли да натиснете бутона си, за да може да се изкажете? It's not working. Някакси не функционират нещата. Съжалявам. Искам да ви припомня нещо, преди да приключим с тази точка. До 16 ноември, 3 часа след обяд, може да внасяте измененията си. Благодаря ви. Продължаваме с точка 10. Петиция 0695-2019 от Стефан Якоб. Той е с германско гражданство. Става дума за върховенството на закона и липсата на върховенство на закона в Полша. Имате думата. Дамс, Господин Дамс, моля да включите микрофона си. Мистер Дамс? Господин Дамс, моля натиснете микрофона си. I'm so sorry. Can you call um, him? Може ли да му се обадите? Аз в това време ще дам думата на комисията. Ще се опитам, има някакъв проблем. Сега давам думата господин Бартос Марсиняк. Той е от Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия. Hi, good morning. Can you hear me? Добро утро. Чувате ли ме? Да, много добре ви чуваме. Благодаря ви. Искам да благодаря на вашата комисия, че ни дава възможността да представим нашите гледни точки по тази петиция. Ще се спра на дискриминацията, която вносителят смята, че се упражнява срещу него. ГД Санте и други колеги ще могат да представят своята гледна точка, свързана с хуманното отношение към животните. Относно предполагамата дискриминация от страна на полската съдебна система срещу вносителя възоснова на неговото гражданство ние установихме, че вложителят не предоставя съответните елементи, за да ам, докаже своето твърдение, че е бил дискриминиран въз основа на своята националност. Ам, комисията в момента не може да се намеси в а, този отделен случай. Ам, не можем да се явим като страна а, към, производство, към съдебно производство. На национално ниво а, може да се действа а, посредством компетентните органи на място, да речем посредством омбудсмана. Вложителят може да се консултира ам, и онлайн, като ам, разгледа информацията, която е посочена на страница на електронното правосъдие. Комисията ам, продължава да отстоява основните права на всички граждани в Европейския съюз. Искам да подчертая, че ем, добре функциониращия пазар за селско-стопанска земя е важен фактор в а, рамките на Европейския съюз. Европейските инвеститори ам, могат да се възползват от а, всички свободи, които са в Европейския съюз, включително и тази на свободно движение и установяване. Трябва да се ам, приеме законодателство, което да гарантира правилното управление на ам, земите и парцелите. Комисията ще продължи да наблюдава отблиза функционирането на пазарите на селскостопански е, земи. В началото ви казах, че моята колега Маргарита Кузма от ГД Санте ще се спре на аспектите свързани с хуманното отношение към животните. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Костя от ГД Санте. Мис Кузма, could you please... Госпожа Козма, може ли да натиснете бутона си, за да може да се включите? Мис Кузма, Госпожа Кузма, може ли да се включите? Okay, <laughs> now it's the petitioner here with us. Петиционерът, вложителят е тук при нас. господин Якоб Дамс има думата. Mr. Dams, could you please press speak button? Господин Дамс, бихте ли натиснали копчето, за да, или бутона, за да се включите? Okay. We have problems. We... Имаме проблем с вносителя. Не може да се включи. Ще се опитам отново да се свършим госпожа Кузма от ГД Санте, ако е възможно. I see here... I see that you... Виждам, че тя е свързана. Госпожа Кузма се е свързана. Моля ви, натиснете съответния бутон. Госпожа Кусман, бихте ли натиснали бутона, за да може да се включите? Mrs. Kuzma, do you hear us? Госпожа Кузма, чувате ли ни? <laughs> I know that, you know, it's a little bit chaos, but it's... Да, хаотично е малко, но няма как. Така е. Нека да се опитаме отново да установим връзка с вложителя на петицията. Okay. No, um, it's impossible. Uh, Няма как. Не е възможно. Нямаме връзка с вложителя. Нямаме връзки с госпожа Космо от ГД Санте. Давам думата сега на депутатите. Госпожин Венхувър от НП. Ja, schönen guten Morgen. Добро утро и от мен. Благодаря, госпожо председател, за това, че полагате усилия да проведете заседанието при тези тежки условия. Жалко е, че не можахме да чуем вносителя, не можахме да чуем и становището на комисията, свързано с хуманното отношение към животните. Може би ще имаме възможност по време на някое друго заседание да говорим по тази тема. Добре е, когато е възможно, вложителя да може да дойде в парламента да се представи. Става дума за една много сложна тема в областта на селското стопанство. Не, тук се ам, посочва, че че е имал дискриминационно отношение към чужестранен селски стопанин от страна на полските власти за това, че е имал нехуманно отношение към животните. Всички ем, имат право да се движат свободно в, в рамките на Европейския съюз, в рамките на вътрешния пазар. Всички граждани трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Не трябва да има дискриминация въз основа на гражданството. Нещо такова не е оправдано, трябва да бъде ам, преследвано по съдебен път. М сега въпросът е как се е стигнало до дискриминацията при този вносител трябва да се поиска яснота от полските власти по този въпрос. Европейската комисия не е дала конкретен отговор, не сме получили окончателния отговор страна на комисията и а, искаме петицията да остане отворена, докато изчакаме а, становището и на вложителя, и на останалите а, страни. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Салива от СИД. So, first of all, I would like... Първо искам да благодаря на петиционера, на вложителя за внасянето на тази петиция относно дискриминацията срещу европейски граждани в Полша е не допустимо. Това е в нарушение на основните права. Тук говорим за чуждестранни селски стопани в Полша, особено такива, които са инвестирали в Полша още преди Полша да се присъедини към Европейския съюз. Трябва да има ясни правила за придобиването на имоти в друга, други държави членки. Гражданите с а, друго гражданство, различно от полското, могат да извършват а, покупки на имоти. Земята в източна Европа е много по-ефтина, отколкото в западна Европа. Не трябва да се намаляват, занижават правата на ам, собствениците на земя. Процедурата, която е приложена, е неправилна. Тя е противозаконна, защото противозаконно а, м, лицето е било лишено от а, своята собственост. По този начин е нарушено европейското законодателство. Не може да има ограничения при продаването и а, придобиването на а, имоти. Трябва да има пропорционални мерки, които да не са дискриминиращи, ако това се налага в интерес на обществото. Не трябва да има пряка дискриминация между местни и чужестранни селски стопани. Искам да се обърна към председателките да помоля да запази тази петиция отворена, да се извърши разследване, за да се види дали новата дали новия регламент е в ущърп на европейското законодателство и да е, се обхванат всички форми на дискриминация срещу физически и юридически лица, които произхождат от друга държава членка. Благодаря ви. Господин Златовски има думата. Am I heard? Am I seen? Чувате ли ме? Виждате ли ме? Да. Всичко е наред. Здравейте, госпожо председател. Нещата са ясни не можем да говорим за каквато и да е дискриминация. Вносителят е бил осъден от полски съд, а, защото е измъчвал животни. Късът не става дума за дискриминация тук, а става за това как е поступил вложителя и как той се отнасял към животните. Имаше скандал – в Полша по този въпрос. В медиите имаше публикации и нямаше никакви предпоставки за това, че има дискриминационно отношение към вносителя. Петицията трябва да бъде отхвърлена и а, а, затвора на трябва да обсъждаме този въпрос в допълнение. Благодаря ви. Извинявам се, но някак си не можахме да чуем а, становището на, представител, на другия представител на комисията. Ние сме много скептично настроени към юридическата система в а, Полша. Този случай не е, неш... не е такъв, който можем а, просто да захвърлим с лека ръка. Този случай може би трябва да бъде отнесен към съда за човешките права. Може би моето становище не е такова, което би било прието от ЕКР, но има доказателства, които са представени и за това, че твърденията срещу насочени срещу вложителя са а, грешни. Препоръчвам да закрием тази, да затворим тази петиция, защото тя излиза извън компетенциите на нашата комисия. Um, okay. Okay, now uh, <laughs> can we try with the petitioner? Може ли да опитам още веднъж с вложителя? Господин Якоб. Ето, давам ви думата. Ало, фашен за Здравейте, разбирате ли ме? Да, виждаме ви. Здравейте. Аз внесох тази петиция, тъй като а, неправомерно ми беше отнета собствеността в Полша. Малко съмнителни бяха обвиненията срещу мен и бяха фабрикувани тези обвинения. Ми беше отнето имущество 250, на стойност 250 хиляди евро и стотици хектари земя ми бяха отнети и беше даден имота на собственика а, от 2003 година. C235-17 от 2017 има решение на Европейския съюз от май 2019. Имало е такива иземвания на имоти в Унгария и Европейския съд се е изказал против. 1CA 116-18, това е номерът на делото в Полша. И а, по това дело и им беше поискано а, да бъде изпратено предисциално запитване към Европейския съд. Като тук става въпрос за две производства. Едното за хуманно отношение към животните, едното за а, отнемането на собствеността. В Полш решението на Европейския съд е абсолютно игнорирано. На 16 януари 2020 е било прехвърлено делото на втора инстанция. И какво стана? Някакви хора нахуха в имота ми, отнеха ми всичко, дори и скъпи за мен вещи, като снимки. В Полша няма никаква а, закрила дори а, към чужите инвеститори. Имаше а, случай в Стокхем. А, ж, това е а, приюта за животни. И там има а, животни, а, които са били отнес, отнети от собствениците а, си. А, а, като говорим тук за чуждестранни инвеститори, които ам, м, правят съвместни предприятия, съвместни стопанства с а, полски граждани. А, Кашински каза, че полското право ще е в полза на полските граждани. Аз не съм ам, ам, враждебно настроен към полската държава, но това, което се случва там, няма нищо общо с правовата държава. Съдиите се сменят по време на съдебното производство и а, понякога а, делото се а, прехвърля напред-назад, за да се стигне до желаното решение. В Полша не може да си представите е, до каква степен А, нещата не вървят нито на местно ниво, нито в местните съдилища, нито в административните съдилища. До днес нищо <clears throat> не се е случило а, по въпроса за незаконното отнемане на моето имущество и за нарушаване на спокойствието в а, дома ми. Въпреки, че тук са засегнати основни права, говорим за разграбване на частен имот. Няма никакви аргументи, просто се а, отнема имот в полза на а, друго частно лице, не в полза на държавата. Обогатява се частно лице, а, което е предишния собствено. Пет минути са ми много малки, за да мога да обобщя а, всичко. Полша а, срещу Полша трябва да се започне същата процедура за на неизпълнение законодателството. А, такава процедура, която е ам, започната срещу Унгария решението 19 май на Европейския съд по отношение на Унгария е почти идентично с случая, който описвам аз. Не може да казвате, да, тук не въжи европейското законодателство, ние сме в Полша и тук въжи само полското законодателство. Разбира се, ще се опитам да обобща цялата информация, но това, което се случва е просто лудост. Частен имот се отнема. Може да каже, че съм направ... може и да съм а, направил грешка, но тя не е съпоставима и се измерима с това, което се случи. Има много случаи, поне 140 случаи, в които а, съвместни предприятия а, биват а, национализирани, биват, имотите биват а, а, отнемани от държавата и се прави опит ам, ли, ам, членовете на съответното стопанство или съвместно предприятие да бъдат хвърлени в затвора. Тук е много лошо. Лошо е, по-лошо е още от времето преди Полша да влезе, в, да се присъедини към Европейския съюз. Когато дойдох 2003-та, преди Полша да се присъедини към Европейския съюз, Настроението беше много дружелюбно. Аз дойдох само с три куфари и така нататък. Председателката прекъсва вложителя. Благодаря ви. Госпожа Кузма, може ли да се включите? Не. So, Peter Yar has the floor. Петър Яр. Благодаря ви отново. Някои колеги казаха, че искат петицията да бъде оставена отворена, но като разгледаме всичко, ам, някак си ми светва червената лампа. Говорим за отнемане на имота без а, някаква компенсация, без а, когато нещо такова се случва, а, трябва да кажем, а, че тук говорим за пълна липса на а, върховенство на закона, когато говорим за отнемане на имот, отнемане на собственост без никакво обещетение. Собственикът трябва да трябва да стане свидетел и на това как неговият имот се поема от стария собственик, без той да бъде обещетен. Темата трябва да бъде препратена към правната комисия и комисията трябва да бъде призована да започне процедура за нарушаване на законодателство срещу на Полша. Не може. Аз съм от е, източна е, Германия и съм много чувствителен е, на тема отнемане имущество без обещетение. Трябва да говорим отново с полските ни колеги. Ако е, по някаква причина трябва нещо да се коригира, то поне собственика има право да обжалва, има право да бъде обещетен. В противен случай всичко останало е противозаконно. Трябва правното, правно, правната ситуация правните основания отново да бъдат разгледани, но като разгледаме ситуацията, на мен ми изглежда така, че е отнето имущество без обещетение и това противоречи на всякакви правила, свързани с върховенството на закона. He's not connect. Okay. Той не е свързан и не е възможно. Генерална дирекция Санте Видях дамата на момента. Окей. Okay. Okay, perfect. Some problems. Um, so now um, to finish, I'm going to... И така, сега ще дам думата две минути на господин Якоб, с който да приключи петицията. Ja, yeah, vielen Благодаря ви. Благодаря ви, че ми давате думата отново. Искам да не ме разбирате а, погрешно. Не искам да разбирате, че аз съм а, настроен срещу полската държава. Не е така. Аз там познавам много добри хора. Но като сравня ситуацията с 2003, когато придобих имота с, и ам, И 18 години по-късно, при една друга политическа а, обстановка, съм третиран по такъв начин, не мога да а, просто да разбера нещата. А случаят, а, по който има решение на Европейския съд, е сходен с моя случай – в Полша става въпрос за една идеология, която се прокарва. Особено господин Кашински държи на това. Едва ли не, като някой чуженец купи а, полски имот, част от Полша се губи. Не може да се, третир... не може да се действа по този начин. А, партията се нарича справедливост, но няма никаква справедливост затова ви моля петицията да а, бъде оставена отворена. Може и на място да се запознаете с случая. С, е, поискано е преди решението на съда да се поиска мнението на Европейския съд да бъде е, изпратено искане за предистиално запитване. Това не е направено. За съжаление, това е абсолютно. Е, пренебрегнато. Когато нахуха в дома ми, аз наистина бях, а, бях отчаян. А, и има много хора, които държат на Европа и в Полша, но национализмът и идеологията на господин Кашински а, се прокрадва навсякъде. И това хуманно отношение към животни се използва като инструмент, за да се действа срещу чужестранните инвеститори. Времето ви свърши. Благодаря ви. Моля ви, запознайте се с тази тема. Златовски, изаски ми да... Господин Златовски иска думата. Заповядайте, господин Златовски. панство, <laughs> уважам те. Дами и господа, Думите, които чухме току-що от носителя, звучат скандално. Какво общо има това с Ярослав Качински или партията за справедливост? Нищо общо няма. Всичко от тук е свързано с случилото се през 10-13 година и управляващата партия момента не беше управляваща тогава. Става дума също за права на животните. Вносителят казва, че правилата за третиране на животните са прекалено стриктни в Полша. За какво говорим изобщо? За петицията ли говорим? Или ще критикуваме полското правителство сега? Ако искаме да се съсредоточим върху петицията, петицията трябва да бъде приключена и това, което каза вносителят на петицията, е скандално. Управляващата партия няма нищо общо с неговия казус и всичко, което се е случило. Чухме вносителя, чухме какво мисли Европейската комисия, като че ли а, или не. Генерална дирекция Санта ни я чухме. Нека да оставим отворена тази петиция, предлагам аз. Както каза комисията, ще се получи в писмен вид това, тъй като не чухме Европейската комисия. И така, след като изслушахме вносителя и всички депутати, каним комисията да излезе с писмен отговор. Много ви благодаря. Стигаме до края на застанието тази сутрин. В 13.45 ще продължим. Това е следващата ни сесия.